Здравейте, скъпи колеги, добре дошли. Займете места, за да започнем. Нито в четвъртък, нито в понеделник има много колеги, но трябва да започваме, тъй като дневният ред е много натоварен. Разбира се, първо трябва да приемем дневния ред. И тъй, надявам се, че приемаме дневния ред. Езиковия профил, включени са всички езици, освен ирландски, финландски, латвийски и литовски. Съобщения на председателя. Делегирани актове. Резултатите от писмената процедура от 2 декември 2019 година. Координаторите се съгласиха чрез мнозинство да поискат от председателя да изпрати писмо на съвета и комисията, с което да ги уведоми за новите срокове за проверка. Допълнителни два месеца, 15 февруари 2020 година, по отношение на делегираните регламенти, които изменят приложение 2 на регламент 515-2014. Актове за изпълнение. На края на месец ноември получихме два акта за изпълнение, свързани с информационните системи на ЕС. Е Европол и Интерпол и техните бази данни. Крайният срок за възражения беше определен като 10 декември 12 часа на обяд. Това е утре. Вие бяхте уведомени чрез бюлетина от 29 ноември. Сега преминаваме нататък към първата точка по същество. Европейския комитет по защита на данните – или ЕКЗД. Ние ще изслушаме доктор Андрея Елинек, председател на ЕКЗД. Тя ще представи задачите на тази нова институция, която замести институцията или работната група по член 29. Регламентът вече е прият, в резултат на което имаме тази нова институция. Благодаря на доктор Елинек за нейното присъствие в Европейския парламент. Доктор Елинек, комисия Либе е готова да ви слуша, след което ще проведем обсъждане. Заповядайте. Разполагате с 10 минути, 10 до 12 минути, ако нямате нищо против. Тъй като веднага след това имаме да разгледаме и някои законодателни предложения. Ще проведем и обсъждане в 15.45 с новия комисар по вътрешните работи. Много ви моля, нека всички се придържаме към времето. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за любезната покана. Благодаря на всички членове на вашата комисия. Имам честа да представя Европейския комитет по защита на данните или ЕКЗД. ЕКЗД е независим европейски орган, който допринася за изпълнението на изискванията по защита на данните в Европейския съюз. Освен това, работи за сътрудничеството между органите по защита на данните – на европейско ниво има два органа, които отговарят за защитата на данните. За това е важно да се прави разликата между Европейския надзорен орган по защита на данните, НОЗД и ЕКЗД. Като ролята на първия е да проследява начина по който европейските институции обработват данните. Ние се водим от регламента с общи разпоредби. Работим с националните надзорни органи в държавите членки. ЕКЗД, както казах, обединява националните органи, както и страните националните органи от страните от ЕФТА в допълнение на тези от Европейския съюз. Европейския орган по защита на данните е член на комитета. Освен това работи под инструкциите на председателя. Важно е да се разбере ЕКЗД не е европейски орган, ЕКЗД не е и регулаторен орган. ЕКЗД не замества националните органи по защита на данните. Надзорните органи на национално ниво са близо до гражданите и разполагат с правомощия да налагат глоби, например. ЕКЗД също така не е апелативен орган по отношение на националните решения. Те се обжалват в националните съдилища. ЕКЗД не отговаря и за наблюдението на националното законодателство. Това е задача на Европейската комисия. Разбира се, ЕКЗД допринася за изпълнението на тази задача, но каква е нашата основна цел. ЕКЗД има три основни задачи. Ние съставяме общи насоки по отношение на защитата на данните в Европейския съюз, така че националните органи да работят последователно. На второ място ние се занимаваме с някои трансгранични случаи, насочваме ги към националните органи и на трето място имаме консултативна роля, а именно предоставяме консултации на Европейската комисия по отношение на новото законодателство и актовете по делегиране и изпълнение. Тогава, когато това законодателство е свързано с защита на данните. Както вече ви казах, ние разработваме насоки. Вече сме одобрили 16 такива на ниво работна група 29. Това откакто регламента за защита на данните влезе в сила през 2018 година. Работим и с заинтересованите групи преди да финализираме своите насоки. Тези насоки първо се предоставят на обществеността като част от допитването до нея. Сега стигам до въпрос, който се обсъжда много оживено – за да има последователност в регулаторните дейности по защитата на данните, ЕКЗД може да приема национално обвързващи решения. Защото ЕКЗД също така има правомощието да разрешава спорове по трансгранични случаи. До сега не сме има ли спор, който да трябва да разрешим съгласно член 65 на регламента. Също така по теми с отражение в държавите членки трябва винаги да бъдем консултирани и да излизаме с становище. Това се отнася до кодексите за поведение, оценката на въздействието и така нататък. ЕКЗД до сега е приела 41 решения по последователността. Както вече казах, също така ние сме консултанти на Европейската комисия. Мога да ви дам и примери Консултирахме комисията по решението за приемливост между Европейския съюз и Япония. Също така по регламента за електронната неприкосновеност на личен живот, по тъй наречения Privacy Shield, по ФАТКА и много други въпроси. Ние също така ще се включим в оценката на регламента по защита на данните. Изпълнението на този регламент зависи от надзорните органи на национално ниво. Но може би трябва да навляза в по-голяма дълбочина по тази тема. Надзорните органи увеличиха своите правомощия с влизането в сила на регламента за защита на данните – националните надзорни органи могат да налагат глоби, които стигат до 20 милиона евро, в зависимост от тежестта на нарушението. Също така те могат е, да отправят предупреждения. По отношение на това кой председателства е КЗД, това е възможно само ако вие представлявате национален орган. Регламентът дава възможност националните надзорни органи да се обръщат към централно звено за контакти, тъй нареченото обслужване на едно гише. Този слайд ви представя механизма на обслужването на едно гише. Когато имаме трансграничен случай, надзорните органи на национално ниво провеждат своето разследване, като се съобразяват с процесуалните норми. Водещият надзорен орган е този, където е установено съответното дружество. Когато този етап приключи, се излиза с проекто решение. Ако няма възражения, съответните надзорни органи изразяват съгласие с проекто решението. Това е тъй наречения етап на сътрудничество. Този механизъм на ЕКЗТ се задейства обаче, когато има възражение и то не се зачита. В този случай е необходимо ние да излезем с обвързващо решение. Като надзорните органи трябва да приложат и да включат решението на ЕКЗД в своето окончателно решение – с други думи, крайната мярка винаги е в правомощията на национални органи. Ние се наместваме само при спор. Механизма за обслужване на едно гише определено дава по-добро обслужване, защото се е, работи само с един надзорен орган, а не повече, така и по-ефтино за бизнеса. Освен това, надзорните органи са длъжни да следят за последователността в вземането на решения, за да може бизнеса да взема само едно решение в съответния казус, а не е, много спрямо различните органи. В момента има 766 случая на трансгранично сътрудничество – 470 от тях са били разгледани на едно гише и вече 74 е, са приключили с окончателното решение. Трансграничните случаи MI platform, which was not originally created for the ETPP and not created for the Data Protection Authority. В е, се е, пригоди съответната информационна система, за да може да се осигурява именно обслужване на едно гише имахме възможност да се присъединим към е, новата система, пригодена за нашите нужди. Ние осигуряваме и е, инструмента за взаимодействие с електронните системи, но когато казусите струват, е, стигат до е, ЕКЗД, тогава е, се използва тази система само в този случай. Вече оповестихме още в началото на годината – Изготвихме работен план за 2019-2020. Надзорните органи разглеждат не само казуси, които са многобройни на национално и на трансгранично ниво, но е, работят и е, в рамките на нашия комитет. Това означава приемане на много е, наръчници или насоки, над 12 такива, за последователното прилагане на, на регламента за общите данни. Също така е, работиме и по е, приемствеността. Ще е, започнем да работиме и по приемането на становища по регламента за лични данни, за да можем да дадем възможност на бизнеса да се възползва от надежни инструменти за обработка на лични данни. Работим и по механизма за сертифициране и е, правилника за поведение. Ще продължим и с важната си роля на съвещателен орган на Европейската комисия. Освен това, активно допринасяме е, за международния дебат по темата е, защита на личните данни. Защото тази тема определено е в центъра на публичния дебат, а и сериозно застъпена в политическите програми. Защитата на личните данни действително е предмет на обсъждане по целия свят, което показва и колко е важно законодателството за защита на тези данни. Има съответните данни колко са страните, които прилагат законодателство в това отношение ние се стремим да има и е, съвместимост с международния режим за защита на данни, така че да може потребителите да се възползват от е, по-високо ниво на доверие в бораването с личните им данни. Общия регламент е, дава сериозни е, правила за защита на данните и е и международен еталон в това отношение. Европа има своята, е, своя глас е, и своето реноме в тази тематика на свет, в световен мащаб. Предизвикателствата пред нас са много. По тази причина ние се срещаме 11 пъти в годината в Брюксел. а също и много срещи на експерти, над 100 в последната година и половина. Разбира се, ние можем да осъществяваме своята дейност единствено ако имаме съответните ресурси от към финанси и е, личен състав. Използваме и а, е, достъпа до различните информационни системи, изреждат се съответните системи. В такъв смисъл нашите задачи се увеличават, освен стандартите ни задачи с работата по тези бази данни. Може би трябва да се опише тази дейност и в бъдещия регламент за електронна неприкосновеност. Работим на много нива, като анализатори, като е, оказване на логистична подкрепа включително и за националните органи. Включени сме в международни комуникации. Бюджета за 2020 е одобрен и искам да благодаря на членовете на настоящата парламентарна комисия за вашата подкрепа. И ако мога да кажа в заключение, националните надзорни органи, Комитета за защита на личните данни, Европейския надзорник сега работят по много по-структуриран начин за общата ни цел да прилага, да спазваме основните права на европейските граждани спрямо съответните си правомощия на национално или европейско ниво. Това е една сложна дейност, която изисква и съответните ресурси. Като регулатори Считаме, че с законодателите трябва да остават темата за личните данни и тяхната защита на видно място в е, дебата и да продължат с работата за защита на данните Благодаря. Благодаря е, на вас, е, доктор Ланек. Европейския комитет за е, защита на данните и е, вие сте председател на Европейския комитет за защита на личните данни и на австрийската кия орган. Благодаря ви за изчерпателната презентация за тези нови елементи е, след влизането в сила на общия регламент за защита на личните данни, заедно с пакета за защита на лични данни. Ние сме много ангажирани с тази тематика от е, е, предходната ни е, мандат започнахме работа и приключихме през 2016 и доктор Яланек, така, нейното име е доста известно на нас, правните специалисти. И, и тези, които е, се занимават с е, тази правна тематика. Вашият е, син също работи много в областта на европейско публично право, където имате своя при, принос в немското и австрийското публично право. Доколкото знам, той ваши предци са участвали в изготвянето на Ваймарската конституция, която скоро ще чества 100 годишнината си. А, доколкото знам, е имало отношение и към Конституцията на Чехия. Така че благодаря ви. For discussion, I understand that there should be at least room for every сега давам думата на нашите колеги от политическите групи, които присъстват тук. Заповядайте, господин Вос. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на вас, доктор Елинек, за това, че се отзовахте на поканата ни за днес. Имам три кратки въпроса. Първо, смятате ли, че има някои моменти, по които би следвало да се внесат някои промени по отношение на общия регламент за защита на данните. Вторият ми въпрос. Вече говорихте за стандартните договорни клаузи, за кодекса за поведение, но бих искал да знам дали вече имате модел за обвързващите правила или за кодекса за поведение, така че да бъдат улеснени националните органи в рамките на процедурата подаване на съгласие. Третият ми въпрос. ЕКЗД поставя акцента единствено и само върху защитата на правата за защита на данните ли като основно право или работите и по технологични решения. Работите само по защитата на данните като основно право ли или пък обмисляте и възможности за постигането на определени цели, без да се нарушават изискванията за защита на данните. Благодаря на колегата Фос, госпожа Зипел от групата на социалистите и демократите. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо Елинек, за участието в днешното ни заседание. Ще се спра върху две области. Първо, говорихте за ресурсите на ниво национални органи за защита на данните, на ниво Европейски надзорен орган за защита на данните, както и на ниво ЕКЗД, вашия орган. От влизането в сила на общия регламент за защита на данните насам оставам с впечатлението, че интересът, вниманието ни, осведомеността ни за защитата на данните като важен фактор за защита на неприкосновеността на личния живот и на защитата на данните нарастват, което води и до повече жалби. Смятате ли, че надзорните органи на национално и европейско равнище, както и ЕКЗД, разполагат с достатъчно ресурси, финансови и човешки такива? Другият ми въпрос се отнася до механизма за обслужване на едно гише. Казахте, че това е безспорно подобрение. Съгласна съм с вас но имаме немалко информация за това, че с все по-често бива сезиран ирландският орган за защита на данните, тъй като тези жалби са свързани с Фейсбук. Вероятно, във връзка с това е много голяма и натовареността на ирландския надзорен орган, поради броя и сложността на жалбите. Има ли възможност за това отделни етапи от тази процедура да се провеждат от други надзорни органи за защита на данните? Има ли в това отношение нужда от подобрение, според вас, от гледна точка на общия регламент за защита на данните? Групата Обнови Европа. Госпожо Интфелд, вие ли ще се изкажете или господин Брайер? Разбира се, винаги съм готова да отстъпя думата на нови колеги, казва госпожа Интфелд, но ще се изкажа аз в качеството си на координатор. Благодаря ви, госпожо Елинек. Няколко въпроса. Ще повдигна в добавка на много уместните въпроси, които зададоха колегите. Първо, вече преди време се обърнах към вас с писмо на тема прозрачност и най-вече публикуване на протоколите от заседанията ви. Все още не разполагам с вашия отговор. Възнамерявате ли да публикувате протоколите от заседанията си? И ако не смятате да ги публикувате, то какви ще са основанията ви за това? Мисля, че ако ги публикувате, ще се повиши прозрачността на работата ви. Следващият ми въпрос. Нека видим каква е гледната точка на гражданите що се отнася до изпълнението. Гражданите смятат, че разполагаме с най-добрата нормативна редба за неприкосновеност на личния живот, но че има слабости по отношение на изпълнението. В САЩ, например, се налагат глоби в размери на милиарди, а в Европейския съюз сме много слаби по отношение на изпълнението. Още повече като се има предвид, че общият регламент е в сила вече от година и половина. Зададох също така и писмен въпрос за споразумението с Канада и споразумението за резервационните данни на пътниците. Според Европейския съд Канада може да споделя такива данни само с държави, които гарантират адекватно ниво на защита. В отговора си заявихте, че сте съгласна с работна група 29, а именно, че Съединените Американски щати към момента не гарантират адекватна защита. С други думи, споделянето на данни между Канада и САЩ, както и между която и друга държава и САЩ към момента може да се квалифицира като незаконно. Но не е достатъчно да излизате само с такава позиция. Важно е и да предприемете нещо. Какви мерки смятате да предприемете? Доколкото разбирам от името на зелените, ще си изкаже господин Брайер. Имате думата. Благодаря ви. Имам три въпроса които бих искал да ви задам. Първият се отнася до изпълнението. Предприемат ли се някакви съвместни действия или предложени ли са такива по отношение на изпълнението. Съвместните действия, според мен, са ефикасен инструмент за координиране на действията по изпълнението на държавите членки. Вторият ми въпрос се отнася до дейността на Ирландския орган за защита на данните. В Ирландия има висока концентрация на масиви от данни по интернет, като че ли там няма достатъчно ресурси за работа в тази област. Доколкото знам, други надзорни органи са предложили подкрепата си. Имате ли идеи за решаването на този проблем с изпълнението в Ирландия? Третият ми въпрос се отнася до задължителното съхраняване на данните. Европейският съд ясно постанови, че не може да се съхраняват всички данни за комуникацията и местоположението на гражданите. Това би било несъразмерно. Въпреки това държавите членки предприемат такива действия, дори приемат и нови законопроекти за съхраняването на данните. Не би ли следвало ЕКЗД да застане на ясна позиция по този въпрос и да гарантира непредприемането на подобни действия. Идентичност и демокрация. Някой желая ли да се изкаже? Екаре? Не. Тогава ще дам думата на госпожа Дейли от групата на Обединената левица. Благодаря, господин председател. По въпроса за Ирландския надзорен орган за защита на данните. Подготвят се много решения от страна на този орган, решения с висока обществена значимост по случаи свързани с WhatsApp и Facebook, случаи от лятото. Това ще са първите решения на Ирландия по силата на общия регламент за защита на данните. Така ще могат да се разработят стандарти за изпълнението, най-вече по отношение на дружествата за високи технологии от САЩ. За разлика от колегите си смятам, че ирландският орган не допуска забавяния, и че върши добра работа но че се намира в затруднено положение, като се има предвид колко висок е залогът по тези случаи. Юристите на Фейсбук и други подобни дружества вече са повдигнали въпроса за потенциалното споделяне на чувствителна информация от страна на Ирландския надзорен орган за защита на данните с други европейски надзорни органи. Какво би могъл да предприеме ЕКЗД, за да подпомогне комисарят за защита на данните в Ирландия в този изключително важен момент? Това е което буди особена загриженост у мен към момента. Благодаря. Някой друг иска ли да вземе отношение по този въпрос? Или да зададе въпрос за дейността на тази новосъздадена институция ЕКЗД, която замени бившата работна група по член 29? Благодаря, господин председател. Има едно проучване, направено в Полша тази година. Според него 54% от анкетираните се съмняват, че дружествата са готови да минат по потенциална проверка за спазване на регламента за защита на данните. По-големите организации като че ли са по-наясно, но все пак 59% от тях смятат, че имат проблеми с тълкуването на общия регламент за защита на данните. Можем да си представим какво е положението при по-малките дружества. Комитетът ще огледа ли необходимостта от е, е, дейности е, по информиране, какво е предприето, какво трябва да се предприеме за повишаване на информираността за регламента. Защото във всички компании има и хора с увреждания и неравнопоставеност и така нататък. Някой друг Госпожа Киничи. Благодаря ви, благодаря господин председател. Благодаря на госпожа Ялинек за участието и в днешното ни заседание. Благодаря и за изложението и както и за работата на Европейския комитет за защита на данните, извършена до тук. Сигурна съм, че ще продължите по този път и в бъдеще. Ще задам един малко по-различен въпрос от преждеговорившите. Ще взема отношение по казаното току-що във връзка с онези субекти на данни, които са в малко по-неравностойно положение. Имам предвид най-вече ненавършилите пълнолетие лица, все по-млади хора се доближават в живота си до новите инструменти за разпространяване на информация, до новите технологии. В общия регламент за защита на данните се изтъква и по особения режим за защита който трябва да се приложи към личните данни на ненавършилите пълнолетие лица, именно защото те по-малка степен осъзнават рисковете, на които са изложени данните им, по-малка степен са осведомени и за правата си. Какво смята да предприеме ЕКЗД, за да претвори в реалност тази разпоредба от общия регламент? Бих искала също така да знам какъв акцент поставяте върху опазването на правата на ненавършилите пълнолетие лица с оглед на кодекса за поведение, за който призовават институциите. Освен това, един от основните моменти от общия регламент е тъй нареченото право на забравяне на данните, мисля, че това право придобива още по-голяма значимост, когато става дума за ненавършилите пълнолетие лица. Как според вас може да се приложи пълното повсеместно реализиране на това право, най-вече с оглед на въвеждането на ясни кратки срокове, в рамките на които следва да се намесят органите за контрол, така както се предвижда по един законопроект, прият наскоро в моята страна Италия. Благодаря. Сега отново се връщаме към нашия гост с, с, с възможността да отговори на конкретно повдигнатите въпроси. Колкото по-бързо го свършите, а, е, толкова по-добре, защото имаме график по следващите точки. Очакваме и комисар Йохансон до, че, към 16.30. Да, доколкото разбирам, даже вече сме закъсняли. Ще се опитам бързичко. За това и ще говоря на немски, на тези, които зададоха въпроси на немски. Господин Фос, говорихте за допълнителни изменения по общия регламент за защита на данните ще бъде направен преглед на този регламент. Немалко заинтересовани страни ще участват в този процес. От една страна държавите членки, от друга страна органите за защита на данните и ЕКЗД. Според мен, Общият регламент за защита на данните е компромис, по който се работи дълго време. Един добър, според мен, компромис. Винаги може нещо да се подобри, но не е необходимо за целта да се работи пряко по текста на регламента. Има нещо, което бихме могли да подобрим, но държавите членки още от самото начало се обявиха против. Бихме могли да приемем по-добри правила за административните процедури. Това значително би упростило нещата. Но този проблем се отнася не само до общия регламент. Стандартните договорни клаузи вече има модел, по който се работеше до момента и който е публикуван. Става дума за подобни стандартни договорни клаузи в Дания. Те могат да послужат за модел и за останалите органи. Зададохте и въпроса за това дали работим по определени възможности за постигането на определени цели, без да се нарушават изискванията за защита на данните. Това е, според мен, напълно възможно и е в съзвучие с общия регламент на ниво национални органи. Ако едно дружество трябва да направи оценка на въздействието върху защитата на данните и в хода на оценката установи, че не може да обозре всички рискове, свързани с защита на данните, то то може да сезира националния орган за защита на данните. Вече се прилага тази процедура на национално равнище. Тя е един много добър инструмент по общия регламент. Госпожо Зипел, говорихте за ресурсите, с които разполагат ЕКЗД, Европейския надзорен орган и националните надзорни органи. Вече благодарих на вашата комисия за подкрепата, която ни предоставихте с с оглед на обезпечаването с ресурси. В секретарията си, например, от следващата година ще можем да назначим още петима юристи, което е чудесно. На ниво национални органи, за жалост, все още има проблеми. Бих казала, че около 80% от националните надзорни органи все още не са достатъчно обезпечени или финансово, или с човешки ресурси. Но на държавите членки се пада задачата да им гарантират такава обезпеченост. Комисията от своя страна следва да направи оценка, за да установи дали обезпечеността е достатъчна или не. Знаете, че държавните надзорни органи винаги ги преговарят с националните правителства по въпроса. Това въжи и за Австрия. Увеличи се броят на сезиранията. Прави сте. Нашата натовареност, например, се удесетури. Става дума за австрийския надзорен орган за защита на данните. Не бе удесетурен, за жалост, персоналът ни механизмът за обслужване на едно гише. Мнозина от тези, които сезират ирландския надзорен орган, обикновено първо сезират националните надзорни органи, които след това пък сезират съответния водещ надзорен орган. Сложни са случаите, с които се сезира не само ирландският надзорен орган, сложни са и тези, с които биват сезирани и други надзорни органи, но случаите, с които бива сезиран ирландският орган, са с по-висока обществена значимост, тъй като има повече засегнати лица. Процесът по координиране протича много добре. Що се отнася до националните процесуални права, то мнозина са нези, които са свързани ръце, включително и националните структури. Това въжи за Чехия, Австрия, Италия, мисля, че и за Испания. В други държави няма такъв проблем, например в Германия. Но това е в съзвучие с основна, хартата за основните права. сътрудничеството не само с ирландския надзорен орган, но и между всички останали структури протича много добре. Някои на малко по-ранен етап предприемат съответните процедурни действия, други го правят малко по-късно. Това е свързано с специфик, спецификата на националните разпоредби. Всички разследвания, които провеждаме, биват провеждани особено щателно, защото знаем, че всички ни следят строго и отблизо. искат решенията ни да не могат да бъдат толкова лесно атакувани. И ние се стремим към това. Госпожа Инфелд, по отношение на прозрачността на протокола, вече обсъдихме тази тема на пленарното заседание, мисля. Какво е справедливо да се направи? Ние имаме ангажимент да бъдем прозрачни, да имаме обмен на информация с външния свят, но да не се засяга поверителната информация и съответно вземането на решение или пък валидността на процедурите по разследване. Ние обменяме много голям обем информация и трябва сериозно да внимаваме какво ще излезе в общественото пространство. Една от основните ни задачи е, във всички случаи, ви уверяваме, е да бъдем прозрачни. Комисията, страните членки. Да, казахте, че е, имаме много добро законодателство за неприкосновеност на личните данни, но приложението му не е добро. Да, е, в трансграничните случаи казах, че вече има 73 взети окончателни решения, е, без да се е, задейства механизма за решаване на спорове. Тоест, тези решения са издадени на ниво, на което ние имахме своя принос е, така че сега вече има 73 реални решения. И макар, че до сега нямаме кой знае колко брилянтни случаи, все пак този механизъм действа. Може би понякога не изглежда, че е бавен, но е много изчерпателен, пространен и спазва основните права. съвместни дейности по прилагане. Господин Брайан. Данните за пътниците. Искате да действаме незабавно по въпроса ли? Ние даваме своя принос във всички е, преговори по въпроса за регистра на пътническите данни. с цел да има по-прецизни формулировки в е, бъдеще. Господин е, Броер, общи действия за при... правоприлагане, това е задача на националните органи е, по надзор за личните данни и съвместни е, действия са възможни единствено ако са предвидени и в националното законодателство, но това не се случва във всички национални правни режими. Работиме с е, комитета и с националните надзорни органи, но не винаги е възможно да осъществяваме съвместна дейност. Казвате, че е, има и други органи, е, които отказват, оказват подкрепа на ирландските надзорни органи. Да, те се възползват от съответния механизъм. Задължително съхраняване на данните, да имаме ясна позиция. Да, да, обсъдили сме този въпрос. Ако считате, че това не е достатъчно, в бъдеще ще се работи още. Има ли е, така казуси с, е, сериозни, с личности с високо положение в Ирландия? Да. И ако се налага, ние ще имаме своя принос. За сега обаче проекто решенията все още не са стигнали до нашата система. Мисля, че имаше интервю с техния надзорник миналата година, че окончателните текстове ще се появят началото на следващата година. За Полша 55% от дружества, които считат, че не са готови за прилагане на общия регламент – както комитета, така и националните надзорни органи дават много е, насоки и на дружествата, а и е, потенциално на тези, които ще е, правят възражения, как да се възползват от правата си. Ние излизаме с много текстове за указания и това ще продължи. За изпълнението на общия регламент и страните членки, комисията е тази, която наблюдава изпълнението на законодателството. И е, конкретното национално законодателство. Колегата от Италия, госпожа Киничи, I'm not as good in pronunciation in Italian. Извинете ме, че се боря с произношението на италиански. В работния ни план за 2020 има насоки за деца. Започна подгрупата да работи по тази тематика. Говорите и така за правото да бъдеш забравен. Излязохме с насоки миналата седмица, указания за, именно за правото да бъдеш е, забравен. Е, това е, е в така рамките на правото за публична консултация за момента. Доколкото разбирам, приключихте. Благодаря ви, госпожо Елене. Ако обичате, кратък въпрос, защото чакаме госпожа Йохансен. Съвсем накратко, разбира се. Не отговорихте а, за а, регистъра за пътнически данни. Е, в момента се извършва оценка. Вие защо не реагирате? Защо не действате? Sure as as to... Ние действаме в рамките на правомощията си и това, което ни е позволено да правим. Благодаря. С това е достатъчно по първата ни тема и първата стъпка за вашия комитет. Благодаря, че го представихте. Благодаря ви и за това, че представихте какво ще следва. Нека сега да преминем към следващата точка. Добре дошли на, можем да кажем на нашите гости и освен това да им отправим най-добри пожелания и на господин Виборовски, който е избран за надзорник по опазване на личните данни. Очакваме да чуем и програмата им, но за сега продължаваме с следващата точка. Половин час имаме и е, за това давам по 10 е, минути на нашите гости, така че да могат и депутатите ни да е, зададат своите въпроси преди да дойде комисар Йохансон за структурния диалог. Точка 4 и 5 общ дебат. Тук Става дума за един общ дебат за предложение за регламент, който изменя ЕКРИС и е, регламент, който изменя ЕТИАС. Доколкото виждам, е, поне трима е, са нашите гости. Господин Оливия Ониди, заместник дирек, генерален директор на Генерална дирекция вътрешни работи. Той ще говори и по второто предложение и доктор Ниови Вавола, който е преподавател по миграция и сигурност в Queen Mary University, Лондон. Така, предлагам десетина минути за всяка тема, за да могат да имат думата и депутатите. Да чуем какво предлагате, като да ни представите предложенията а също и е, възможността с законодателите да могат да излязат с съответните си предложения. Тук става дума за представяне на е, оценката за въздействие от е, Европейската служба. Специално за ЕТИАС ще чуем от доктор Ниови Вавола. А сега господин Оливие Онеди. This proposal is known to some of you. It is one of the leftovers, I would say, from the uh, last legislative uh, uh, period, in the sense that in the many uh, initiatives. Благодаря ви. Ще ви дам актуална информация в сравнение с миналия мандат. Предприехте редица инициативи, като подсилване позицията на агенция Frontex, промяна на кодекса за шенгенските граници, извършване на систематични проверки по границите. Подпомогнахте ни също така и систематично при подобряване на използването на различните европейски системи за управление на границите, чрез актуализирането на вече съществуващите като ШИС, ВИС и ЕКРИС за граждани на трети страни. Подпомогнахте ни също така и при създаването на нови системи. Онази, за която ще докладвам днес, е именно такава нова система. Системата ETIAS. Това е система за издаване на предварително разрешение, в рамките на която ще можем да разполагаме с предварителна информация за лицата, пътуващи към Европейския съюз без визи. Съобщението на комисията е ангажимент, който поехме към вас, когато бе прият нормативната уредба за системата ETIAS, вие предвидихте в законодателния акт да се определи режимът за оперативна съвместимост между ETIAS и другите европейски информационни системи. Това бе единият ангажимент. Другият ангажимент се отнася до следното. За да може ЕТИАС да функционира добре, тя трябва да може да прави справка в другите европейски информационни системи. За целта е важно тази система да има достъп до всички останали системи, включително и ЕКРИС за граждани на трети страни. Целта на предложението е именно прилагането на принципа на неприкосновеност на личния живот при проектирането. Това е принципът, на който се основават отделните ни законодателни предложения в съзвучие с принципите на Европейския надзорен орган за защита на данните. В настоящото предложение се опитваме да кодифицираме режима, в рамките на който ETIAS автоматично ще прави справка в различните съществуващи информационни системи думи като ШИС, ВИС и ЕКРИС за граждани на трети страни. Определя се също така и режимът в рамките на който може да се използва информацията по-нататък на базата на сигнали в случай, че бъде установено нещо в системата. Освен това, в предложението ни се определя и режимът, по който се установява връзка между ВИС и СВИ системата за влизане и излизане и ЕТИАС. Всеки път, когато някой пресича европейска граница и е попълнил заявление по ЕТИАС, ще се прави проверка на данните чрез справка с СВИ. Така в реално време винаги ще може да се подава актуална информация за онези, които влизат на територията на Европейския съюз и онези, които я напускат. Така ще може и да се определят лицата, които са надвишили определения предварително срок за престой. Обърнахте се към нас с много въпроси. За вас бе много важно да се направи пълна оценка на въздействието. Нерядко възлагаме голяма част от работата на парламента, поради което такава оценка е важна. Тя е важна и защото имаше много точно разписани изисквания за това, което трябва да се направи по ЕТИАС. Нямахме много голям дискреционен марш. Трябваше да изпълним изискванията вече поставени предварително от съзаконодателя. Затова се и отказахме от подробна оценка на въздействието. Решихме по-скоро да излезем с подробно изложение на мотивите както и с отделна аналитична бележка. В тази бележ, бележка се опитваме да обясним защо трябва да се направят тези допълнителни напасвания във връзка с ETIAS. Трябва да е напълно ясно как ще се гарантира достъпът до данните и за какво ще се използват те. Бе много важно също така да бъдат предвидени гаранции както и да се изясни, че няма да има дерогации по общата нормативна уредба за оперативна съвместимост, приета от законодателите. Няма да има и дерогации по различните принципи и критерии по отделните правни основи за различните системи. Става дума за чисто механично предвиждане на предпоставките, които ще са необходими за ЕТИАС, за да може да извършва тя справки в вече съществуващите системи, както и в една система, която не съществуваше към момента на приемането на този акт, а именно системата е крис за граждани на трети страни. <laughs> Um, Благодаря ви. Много благодаря за любезната покана. Благодаря за поканата да направим своята презентация по оценката. През следващите 10 до 15 минути ще обясня какви са основните заключения. Първо, трябва да кажа, че имаше два основни въпроса, от които се водихме. Аз ще се спра на тях, след това ще говоря за методиката, за основните заключения и накрая цялостната оценка и препоръки. Разбира се, тук аз няма как да ви обясня всичко, което е записано в един анализ, чийто обем е 30 000 думи, но така или иначе основните въпроси на нашето проучване. Първо, аз исках да видя до каква степен Пакетът на комисията разширява обхвата на ЕКРИС ТЦН и как това като разширяване може да бъде предизвикателство за е, защитата на личните данни. Вторият въпрос беше доколко нормите за обработка на файловете по ETIAS чрез съответното сравнение отговаря на изискванията за защита на личните данни. По отношение на методиката, разбира се, че ние нямахме много време. Трябваше да работим от месец октомври до миналия петък. Така че ние работихме при един много сгъстен график. Това, разбира се, ограничи нашите методи на проучване. Проведохме работа както в кабинета, така и чрез четири полуструктурирани събеседвания с ГД Вътрешни работи, ЕОЛИЗА, Агенцията по основните права и НОЗД. Имаше и друго ограничение, не само срока. Ние работихме възоснова на обществено достъпната информация. И тъй като пакетът на комисията е структуриран по такъв начин, че включва само измененията, аз трябваше да изготвя таблица, в която се правят сравнения с действащата законодателна рамка. И след като фокуса на нашето проучване са основните права, трябваше да направим оценка и на съдебната практика на Европейския съюз. По отношение на въпрос номер едно, разширяването на обхвата на ЕКРИС ТЦН, установихме, че всъщност пакета на комисията наистина осъществява такова а, разширение в, в съответствие с регламента, прият през юни 2019 година. Системата за ЕКРИС се използва съгласно съображение 58 но според мен съображението не може да бъде достатъчно убедително, тъй като неговата роля е по-скоро обяснителна. Би трябвало да се отбележи, че при приемането на регламента за ЕТИАС беше направена оценка на въздействието, както и проучване на изпълнимостта. Следователно имаме тристранна оценка. Това разширяване е е сериозно вмешателство по отношение на правата по член 7 и 8 от Европейската харта, както и член 8 за работата на Европейския съд по правата на човека. Сега тази разпоредба ще се използва и за целите на опазване на границите – Вмешателството се изразява в това, че има нови форми на обработка на данните, нови органи, които имат достъп до ЕКРИС, ТЦН. От гледна точка на защита на данните имаме принципа за ограничението в съответствие с целта – но не са много ясни границите между правоохранителната дейност от една страна и от друга страна миграционните законодателни норми. Допуснат е и достъп за цели, които не са първоначално предвидени. В светлината на тези заключения ние трябваше да оценим принципите на необходимост и пропорционалност по член 2 на хартата. Искахме да видим доколко тези принципи са изпълнени при разширяването на ЕКРИС ТЦН. Моите заключения са следните. От една страна имаме положителни резултати на национално ниво е КРИС и ТЦН могат да се използват от миграционните контролни власти, когато това се позволява от националното законодателство, което отговаря и на подхода на САЩ, които използват сходна система, що се отнася до достъпа до криминалните досиета, но не отговаря на принципа, който се използва в Австралия и тяхната система, наречена ЕТА, при която има достъп само до някои от подадените сигнали. В пакета на комисията се прави разлика между тероризъм и тежка престъпност, което е добре, но имам проблем с необходимостта от това е Крис да бъде отворен за такива цели. Тъй като в ШИС ние и без друго имаме сигнали за осъдените граждани от трети страни. Тук има едно дублиране между ШИС и Екристе Цен. Шенгенската информационна система работи в съгласие с регламента, който гласи, че в ЕКРИС ТЦН трябва задължително да се внася информацията за осъдените терористи – Мисля, че е, всички по-сериозни случаи ще бъдат е, въведени вторично, но не смятам, че сигналите по ШИС по някакъв начин са недостатъчни. Трябва също така да се прави разлика и при записите на хората с двойно гражданство. Вторият въпрос тук моите заключения са, че нормите за автоматична обработка са сравнително добре балансирани. Има предпазни механизми, така че централните звена на ЕТИАС, както и националните звена, да нямат достъп до информация в степен по-голяма от необходимата. Тук въжи и становище 1.15 относно обработката на данните на пътниците. Въпреки, че нормите са балансирани, обаче ще има някои проблеми с качеството на данните. Защото видяхме, че има доста грешки в изписването на имената, както и други грешки, които водат до фалшиви съвпадения, което, разбира се, е свързано и с други нередности. Забелязах, че в някои страни има критики за това, че неправомерно се съхраняват сигналите по ШИС. Имаме и система по визовата информационна система, но тук данните не винаги са непосредствено свързани с поставените задачи. Според мен някои от проверките не са пропорционални. Необходимо е да се помисли също така и за нормите за пряк внос на лични данни от ETS е в ЕЕС. Е. Според мен едно такова заимстване не е оправдано. Като цяло бих казала, че измененията не са просто технически корекции. Би трябвало да се направи оценка на въздействието. Според мен разширяването на ЕКРИС ТЦН не е необходимо, но като цяло всички останали норми са съставени много внимателно, макар че би могло да има по-нататъчно обяснение и тълкуване по отношение на защитата на данните и неприкосновеността на личния живот. Благодаря. Не забравяйте, че комисар Йохансен не може да чака твърде дълго. Това е първият път, когато тя ще говори пред нас. И ще обсъдим работните и планове именно по пакта за миграция и убежище. тъй като тя ще трябва да представи този факт, пакт, извинете, преди първото три месечие на до година. Нека да започнем с докладчика господин Ленърс. Моля, придържайте се към най-важното. Благодаря. Има много най-важни съображения, но знам, че ни остават само 12 минути, за това ще се опитам да бъда кратък. Това са изменения, които са последица от решение от предходния мандат. Аз съм съгласен с госпожа Вавола, че една оценка на въздействието би била много необходима. Благодарение на вашите усилия сега вече имаме оценка на въздействието и ние можем да пристъпим към работата. Ако искаме работеща ETS, тези изменения трябва да се одобрят. Няколко бързи въпроса. Първо към комисията. По отношение на оценката на въздействието, бихте ли ни дали отговори на поставените въпроси от госпожа Вавола и най-вече функционалната матрица. На второ място, защо не включихте препоръките в своите предложения? Ние все още водим преговори по ШИС. Имаше процедура по границите по член 8, където има проблем с подаването на сигнал за лице, което вече е напуснало в ETS е възможно някой да е напуснал, но сигналът все още да е в системата. Мисля, че ЕТИАС дава възможност за предварителна консултация с останалите страни, така че лицето да не бъде задържано за 12 часа на границата. На второ място преговорите по визовата система, как ще избегнете липсата на последователност тук. Екриас е, Теце Ен, казахте е, вие, и отношението ЕТИАС тук има избягване на контрола, както и вмешателство. Ние много внимателно разгледахме всички разпоредби и решихме, че ще подкрепим този текст. Не съм много сигурен откъде и как стигате до извода, че се избягва контрола. Също така по функционалната матрица, както и вие казахте, това са системи разработени за държавите членки, за да се справят с проблеми по границата. Зададохте въпроса дали имаме нужда от ЕКРИС ТЦН, след като имаме съвпадение с ШИЗ в някои пунктове. Да, но няма пълно съвпадение на изискванията за включване на тази информация. Ако тя не бъде включена, просто ще липсва. И единственият начин да има пълнота е такава информация да се включи. Особено когато говорим за сигнал при влизане на лицето в дадена държава, сигнал свързан с престъпна дейност. Благодаря. Сега да преминем към докладчиците в сянка. Един по един започваме с господин Мораес. Um, um, Благодаря. Господин Ленарц очерта основните точки. Ще се срещнем докладчиците в сянка утре и ще обсъдим. Но основният политически момент е, че Причината, по която искаме оценка на въздействието, е, че е, това проучване обхваща сложна тематика, е, включително и последствията за е, неприкосновеност на личния живот. Независимо, че става дума за много области, мога така директно да пристъпя към изказването. Нали, казахме тук, че ще ги разгледаме тези различни области, но сега вече има проучването. И аз трябва да представя тълкуването. в проекто е, текста трябва да сме наясно дали има потвърждение за е, предложението е, на комисията, специално в вашето проучване за екристиенси. Е, Екрис е, Тисе ще се използва и за различни цели от първоначално оповестените. Говорите за автоматично на обработка по член 7 и 8. Като се има предвид тези констатации, част от тези въпроси вие отговорихте всъщност презентацията си, остават ключовите въпроси дали предложенията съответстват на регламента за ЕТИАС. Обмислили са съответните технически промени и е, разширявали се приложното е, поле. Това не нарушава ли е, основните права и неприкосновеността на личния живот? А Измененията за автоматична обработка на лични данни повдигат и безпокойство по отношение на опазването на тези данни и неприкосновеността на личния живот. Това са темите, които ще обсъдим на заседанието на докладчиците в Сянка. Е, според нас е, по-добре щеше да е, ако е, като отправна точка тръгвахме от едно изчерпателна оценка на последствията, защото трябва да се прави разграничение между правоприлагане и законодателство. Тук се предполага да има и оперативна съвместимост, което означава да се разгледат всички бази данни, е, а не да подхождаме към тях по погрешния начин. Uh, Въпросът е, получаваме ли е, правилната информация, за да видиме, примерно, кои лица е, има данни, че са терористи, или получаваме информация за е, граждани, която няма отношение към е, тематиката. Господин Тодорачи за е, Обнови Европа. Благодаря максимално кратко, защото доста от колегите ми повдигнаха въпросите, които исках да коментирам. Когато казахте consequential на английски, е, за мен беше погрешна отправната точка, защото тези изменения изобщо не са прости и не са така автоматично следващи. Господин Моралес коментира, че предложенията трябва да се съвместими с цялата логика на оперативна съвместимост и съответната възможност тя да бъде осъществена. Утре на заседанието си ще обсъдиме тези теми помежду си. Имам въпрос и към представителя на комисията и към авторите на проучването. Искам да чуя и от двамата ни гости как виждате въпроса с това, което на английски чуваме function creep – има ли е, някакви е, аргументи в е, проучването за намеса? Има ли правни основания? Има ли опасения за сигурност? Според мен има, но не искам да коментирам, искам да чуя малко повече от вас. Как точно вие виждате тази проблематика? Евентуално, ако може да преведем това с изместване на функциите, function creep. Освен това, системата СИС осъдени е, вече за произнесени присъди. Там покриват ли се и сигнали в другата система? Също в ШИС системата извършва ли се е, търсене доста е, страни получиха напоследък е, безвизов режим и те минават през Етия за забавки, за заявки, извинете, но когато е имало е, заявки за визи в е, миналото, може би е добре да се види каква информация е излязла. Това е важно и за темите за е, правна сигурност. Какво е излязло от другите системи. Господин Брайер. Съвсем кратко, моля, от зелените. Оценявам вашето проучване. Тук отново се очертава или се замива границата между закона за иммиграция и правоприлагането и има доста съображения, по които ние сме настроени към, скептично към предложението на, за ЕТИАС. Въпросът е, можем ли да изчисляваме е, вероятности на базата на нетвърди факти? Няма ли опасност и за дискриминация? Няма да продължавам списъка от е, въпроси. Моите колеги ги зададоха почти всички. Сега чакам отговорите. Добре, Господин Берг, може би е тук от е, иде или от ЕКАРЕ и оттам няма представител. Гуе, Софи Пелетие, тук сте, заповядайте. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, малко трудно говоря, но се надявам да ме чувате за ЕКРИС и ЕТИАС. Там е, има е, разнобой в страните членки за санкциите и класификацията на престъпленията. А и информацията, която се подава, защото няма и единна е, наказателна система за за мен тук става дума не само за технически проблеми, но и политически. За това оценката на въздействието трябва да следва и конкретни показатели, примерно спазването на фундаменталните права. Като си има предвид че ние имаме график за представяне на нашия проект доклад. Ще има среща на докладчиците в Сямка. Може би да ще можете да обсъдите с тях отговорите, така че да дадем е, възможност е, да чуем е, изявлението на нашите следващи гости. Съвсем накратко ще ви дам думата, господин Униди. Да, съвсем накратко, тук е моят комисар и не искам да задържам заседанието. Темата, която коментирахте, не е, е точно писанието по отношение на съдържанието, като казваме, че е техническо е, предложението. Това е предложение за личните данни и за достъпа до тях. Въпросът далеч не е прост. А дали е логически е, това, логично следствие това предложение, в края на кращата той е, на практика е, е така израз на е, решения, които са взети от законодателите. Аз още не съм се запознал с проучването в подробности, но решението в преамбюла за ЕТИАС е съвсем ясно, а вие и, и сами го казахте, че се разяснява текста, но също така и се дефинира приложното поле. А за ЕКРИС, всички, които работиха за ЕКРИС ТСМ, знаете, че вие предложихте изменения по някои основни функционалности на Екристисиен спрямо първоначалното предложение, така че е, да може ЕКРИС да бъде достъпна от Етиас. Така че вие направихте е, е, избор, а, информацията, която ред от някои от информациите, които се съдържат в ecris да бъдат а, достъпни и да могат да се използват от ЕТИАС посредством предварително разрешение. Така че там нещата са много солидно поставени. Второ, не е ясно. Не е толкова въпрос сменяна ли е целта или не. Не, не, не. Ние си оставаме в областта управление на границите и обсъждаме как да се организират проверки по границите и какви инструменти да се използват за тях. Така че важният случай, е, има много полезни материали във вашето е, проучване, но реално въпросът е, до каква степен идеята за необходимост се запазва, така че да оповестяваме информация единствено, която е абсолютно необходима за, за целите на контрол, на граничен контрол и съответно да следиме веригата от събития. Много важна разлика също е това, което се прави автоматично, така наречения флаг. Ясна ли е тази личност? В някои от информационните системи има нещо, информация за него. А също и много по-бавната и добре разписана процедура да се по, до, получи достъп до тази информация в съвсем ограничен формат. ВИС ще също напълно ще си съвместим с тези изисквания. Има ред полезни е, неща, които се виждат в проучването. Примерно лица от Европейския съюз, там трябва да е по-прецизно формулирано, защото става дума за отделна категория. На базата на коментарите ви и е, благодарение на готовността на докладчиците да започнат бързо работа, ние ще е, започнем да обсъждаме файла заедно незабавно. Благодаря. Благодаря ви за въпросите и коментарите. Съвсем накратко по въпроса за ШИС. В проучването се упоменава, че не е ясно в каква степен има припокриване но целта ни е именно да се предотврати влизането на определена категория граждани на трети страни. Ако някоя държава членка счете, че осъдено лице на граждани на трета страна не бива да влиза на територията на Европейския съюз, то тя ще подаде сигнал. В нито един от актовете, от оценките, нито една от оценките по ШИС или по други системи не се констатира, че държавите членки не използват в достатъчна степен тази възможност за сигнали. Така че тази система на сигналите ще е достатъчна, за да няма нужда да се разширява екрис ТСН. Знам, че преамбюлът е обвързващ, но ако по един въпрос не е бил поставен достатъчен акцент върху достатъчен акцент в оценка на въздействието, то е ясно, че не е имало достатъчен контрол. Става дума за бази данни за наказуемост, за съдимост, извинете, както и за целите на правоохранителната дейност, които ще се използват за управление на границите. Не бива да се смесват тези области, но има тенденция за смесването им в момента, на която в един момент трябва да се сложи край. А що се отнася до връзката с ВИС, ще цитирам отново проучването, в което конкретно се говори за граждани с двойно гражданство, т.е. с гражданство на страни от черния и от белия списък. Не мисля, че имам какво да кажа още към момента. Всички разполагате с проучването. По време на преговорите ще продължа да съм на ваше разположение. Благодаря ви, благодаря, че ни помогнахте да спестим малко време, така че и комисар Йохансон да може да се присъедини към нас тук на трибуната за следващата точка. Господин Тодорачи, само 10 секунди още. Като се има предвид предвиденият график, не би ли могла комисията да отговори в писмена форма по въпросите повдигнати във връзка с проучването. Така ще можем да придобием и по-добра представа за аргументите. Благодаря ви за участието. Сега сърдечно приветстваме с добре дошла госпожа Йохансон, комисар по въпросите на вътрешния ред. Добре дошла на тази първа размяна на мнение с нашата комисия от стъпването ви в длъжност като комисар на сам. Благодаря ви, благодаря на всички ви. Както вече казах, разполагаме с час и 45 минути. Но всъщност, реално, ще разполагаме с час и 20 минути. Тъй като предстои и да гласуваме. Знаете, че когато предстои гласуване, колегите влизат в залата в точно определения за това час. Радваме се за първи път да приветстваме тук с добре дошла госпожа Илва Йохансон, комисар, отговарящ за вътрешния ред. Тя за първи път участва в наше заседание от стъпването си в длъжност насам. Тя ще отговаря по въпроси свързани с убежището, миграцията, вътрешната сигурност и бъдещето на Шенген. Особено важни за нас въпроси ще отговаря включително и за следващия пакт за миграцията и обежището. Изключително значима тема. Комисар Йохансон, заедно с заместник-председател Скинас, вече посещава европейските столици. Наскоро бе в Гърция. Предстои сега тя да ни представи работата по ресора си в рамките на тъй наречения ни структуриран диалог с комисията. Комисар Йохансон, нека се възползвам от възможността най-изрично да ви окуража да участвате в следващият диалог за сигурността, който ще проведем след коледа Започнахме този структуриран диалог с комисар Кинг. Ще го продължим и с вас, като ще поставим акцента върху основни теми, свързани с стратегията за вътрешна сигурност. Така и Европейският парламент и комисията ще имат възможност да се включат в задълбочена размяна на мнения която да се провежда редовно. Давам ви думата за 15 минути. Виждам мнозина колеги, които вдигат картите си, но разполагаме с не повече от час и 20 минути. За това моля ясно и точно да формулирате въпросите си. Госпожо комисар, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Добър ден. Много се радвам, че съм днес тук сред вас. Ще споделя вижданията си за предстоящата си работа по моя ресор. Ще изслушам и вашите предложения и виждания. Ще отговоря, разбира се, и на въпросите ви. Нека първо кажа няколко думи за вътрешната сигурност. Според мен, въпросът за сигурността е въпрос, който се свежда до спойката в обществото. Значително нарасна нивото на тежката организирана престъпност в последно време. Изложени сме на рискове, свързани с организирани терористични групировки, и с трафика на наркотици. С трафика на наркотици обикновено се финансира дейността на организираните престъпни групировки. Те се организират все по-бързо, извършват различни деяния, по-организирани са. Повечето от тях извършват дейността си в повече от една държава членка. Така че могат да проистекат ползи за Европейския съюз, ако се предприемат координирани действия на ниво съюз. Става дума, както казах, за спойката в обществата. Всеки един отделен гражданин има право на закрила. Изключително важно е, според мен, да гарантираме еднаква закрила за всички граждани. Понякога гражданите имат усещането, че някои от тях не могат да се чувстват толкова сигурни като други на базата на религиозната си принадлежност, националната си принадлежност или цвета на кожата си. Понякога такива опасения са основателни, понякога не са. Но въпросът е, че организираната престъпност уврежда не само жертвите. Тя нарушава спойката в обществата. Затова и въпросът е толкова важен. Затова и трябва да работим много по-ефикасно, отколкото в миналото. Става дума за нещо, което се разпространява сред обществеността като отрова. Ако гражданите изгубят доверие, ако някои граждани смятат, че не са толкова защитени като други, то ще изгубим доверието на обществеността. А доверието е много важен фактор, що се отнася до стойката в обществата. В момента работя по стратегията за вътрешната сигурност за идните 5 години. Любопитна съм да чуя вашите виждания за тази стратегия. През идните 5 години и вие ще трябва да внесете своя принос в разработването й. Що се отнася до тежката и организирана престъпност, тук трябва да работи много по-ефикасно, отколкото в миналото. Ще трябва да направим така, че организираните престъпни групировки да нямат достъп до оръжия, до взривни вещества и до парични средства. Паричните средства са много важен фактор. Източник за приходи е наркотрафикът. Затова и трябва да защитаваме много по-ефикасно външните си граници. Трябва да се активизира и европейското сътрудничество в областта на сигурността. Редица законодателни предложения вече бяха приети по отношение на оперативната съвместимост, но трябва да работим много по-активно за предоставянето на закрила на децата. Сексуалното насилие спрямо деца онлайн е явление, което придоби ужасяващи мащаби. Можем да се преборим с него, но за целта са ни необходими по-добри инструменти. Европол извършва действително впечатляваща дейност в това отношение, но според мен има още много какво да се направи. На нашите плещи тегне отговорността за предоставяне закрила на децата. Трябва да опазим също така жените и момичетата от трафика на хора. И това е област, в която трябва да работим много по-активно за напред. Имах възможността да посетя седалището на Европол в Хага, преди да встъпя в длъжност, бях наистина впечатлена от работата им там. Посещението ми съвпадна с провеждането на широко мащабна на съвместна акция с интернет платформите, полицейските структури и ФБР. Това бе една много успешна акция за снимането на терористично съдържание онлайн. В рамките на една нощ бяха закрити 26 000 профила в интернет. Това е област, в която можем да постигнем много голям успех на базата на доброволно сътрудничество от страна на платформите. Необходима обаче и нова нормативна уредба, уреждаща заличаването на терористично съдържание онлайн. Знам, че вече работите по въпроса. Ще упомена и електронните доказателства. Защо? Защото към момента 85% от всички разследвания са процедури, по които се използват и електронни доказателства. Тук времето е отрешаващо значение. Отрешаващо значение е темпът, с който разследващите полицейски структури могат да получат достъп до доказателствата, които са им необходими за борбата срещу тежката организирана престъпност. Когато става дума за подобни въпроси, естествено, винаги трябва да се постигне и баланс спрямо основните права. Уверена съм обаче, че можем да постигнем съгласие. Знам, че има различия, но че има и воля за диалог и за напредък. Сигурна съм, че ще се справим. Нека кажа няколко думи и за миграцията. Ако трябва да сравня двете области от ресора си, сигурността и миграцията, то има нещо, което ми прави впечатление, именно разликата в нивото на доверието. Що се отнася до сигурността, има много повече взаимно доверие между държавите членки. Затова и в тази област има по-активно сътрудничество. В областта на миграцията според мен няма достатъчно доверие между държавите членки. Това е според мен една от причините, поради които е толкова трудно постигането на съгласие. Когато няма доверие, Понякога е по-лесно да се разпишат много подробни разпоредби. Според мен би било по-добре да има повече сътрудничество в областта на миграцията. Добре би било, според мен, що се отнася до миграцията, да не се водят толкова дебати които да привличат вниманието на обществеността. Трябва да се работи по-конкретно за сътрудничество. Нека не сме толкова воинствено настроени не използваме толкова агресивни формулировки. Миграцията е явление, което винаги е било на дневен ред, ще продължава да се наблюдава и в бъдеще. Трябва да го управляваме. Трябва да упражняваме контрол върху миграцията и за целта са необходими доверие и сътрудничество между държавите членки. Необходимо е и сътрудничество с парламента. По време на изслушването си заявих, че възнамерявам да проведа двустранни срещи с държавите членки преди коледа. Малко изоставам от графика си за тях. Ще приключа през месец януари. В някои от тези срещи ще участва заместник-председател Скинас, някои ще провеждам само аз. Мисля, че към момента е набрана доста инерция. Публикуват се вече немалко неофициални документи, което е и знак за готовността на държавите членки да разработят нова позиция. Мисля, че е добре държавите членки да могат взаимно да си влизат в положението, тъй като има специфични национални фактори. Пет държави членки приемат 95% от лицата, преминаващи през границите ни. 72% от молбите за убежище се обработват от пет държави членки. Тези държави са различни помежду си. Около 40 милиона от европейските граждани са родени в друга държава. Всяка година пък 2,5 милиона души се установяват на наша територия, било то за постоянно или не. Тази година, вероятно, около, ще има около 100-120 хиляди незаконни пресичания на границите на Европейския съюз. Едновременно с това, вероятно, ще трябва да разгледаме 700 хиляди молби. Това означава, че вторичните придвижвания действително са огромен проблем за Европейския съюз. Тук, според мен, държавите членки трябва да се доближат една до друга, да се опитат да намерят общи решения, да си помагат. В този процес ще е много важна и вашата роля. Искам да се вслушам не само в гласа на държавите членки, но и във вашия глас. Знам, че сте работили много усилено и сте постигнали впечатляващи резултати по съответните законодателни предложения. Така че не ни предстои да започнем от нула. Ще можем да надградим над вече постигнатото, но ще трябва да се постави и ново начало. Как ще приключи процесът по новия пакт? Няма как да знам какъв ще е резултатът. Предстоят те първа разговорите с държавите членки незаконното превеждане на хора през граници и сътрудничеството с трети страни ще са много важни елементи от пакта. Ще трябва да се установи сътрудничество с трети страни, за да се избегнат незаконни пресичания на границите ни от страна на лица, които не отговарят на изискванията за международна закрила. От друга страна ще можем да дадем възможности за законно установяване на наша територия. Обществата ни застаряват, Необходим е нов приток от хора. Затова и сътрудничеството с трети страни е изключително важно в това отношение. Важно е и за борбата срещу незаконните пресичания на граници. Ние трябва да опазваме своите граници по-добре. Трябва също така да ускорим връщанията. Мисля, че трябва да покажем на гражданите, че европейския начин на живот означава да закриляш тези, които имат нужда от закрила, да приемаш тези, които допринасят за нашата економика, но ние трябва да контролираме кой влиза и кога. Ето защо връщанията ми се струват толкова важни. Ние се нуждаем и от механизъм за солидарност поради географската реалност. Това също трябва да бъде важна част от новия пакт. Как ще се справяме с преместването на мигранти? Аз бих казала, че за нас е важно и да се борим срещу расизма и дискриминацията тези, които отговарят на условията да останат в Европейския съюз, независимо дали търсят убежище или идват като законни мигранти или по друга схема, те са добре дошли и ние искаме те да успеят да се включат на пазара на труда, техните деца да тръгнат на училище – едно приобщаващо общество, мисля, че трябва да се бори срещу вторичното наказание, на което се натъкват някои от новодошлите. При нас това също ще е важно. Като част от новия пакт. Нима само 10 минути говорих. Thank you for making it 10 minutes because we got a long list to go. Много ви благодаря. Имаме дълъг списък от въпроси. Започваме с координаторите, всеки за съответната политическа група по две минути. Имаме след това и дълъг списък от колеги, които ще имат възможност да вземат думата, но само за една минута, защото ви казах, най-много имаме час и половина. След това гласуваме, така че моля ви конкретни въпроси. Нека се придържаме към най-важното. За Започваме с госпожа Мецола като представител на НП. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо комисар, за толкова и ясните думи. Ние очакваме да работим с вас през идните години. Искам да се спра на първата част от вашето изложение относно сигурността. Днес е денят на ООН, е посветен на борба с корупцията. Няма как да не спомена това, което се случва в собствената ми страна, Малта. Както виждаме, корупцията не е само престъпление, тя убива. Журналистката Дафне Каруана Галиция беше убита пред своя дом – Един от проблемите, свързан с сигурността в Малта, беше схемата за даване на паспорти срещу пари. И всъщност се разбра, че това е много сериозен риск за сигурността на Европейския съюз – Положението в Малта остава много напрегнато. Почти ежедневно има протести. Тази сутрин протестиращите са окупирали службата на министър-председателя с призив той да си подаде оставката. Искам да попитам следното. Това е безпредседентна криза в Малта – не трябва ли тя да послужи като катализатор, така че подобни неща да не бъдат позволени да се случват в държавите членки? Вие като Европейска комисия какво ще направите? Разговаряхте ли с малтийските си колеги и имате ли планове да го направите? Благодаря. Госпожа Сипел от името на социалистите и демократите. Благодаря. Аз няма да засягам въпроса за Малта, не защото не съм съгласна с някои заключения, но се боя да кажа, че този дебат много се политизира. Бих искала по-скоро да говоря. Не ме прекъсвайте. Това е истината, казва госпожа Зипел. Моля ви, председателят, няма време сега да говорим за разни слухове. Моля ви, проявете уважение. Може ли отново да започнете да ми засичате време, защото не бива подмятанията да ми отнемат от времето. И тъй, бих искала да се върна на доказателствата, аз съм напълно съгласна с госпожа комисаря. Понякога трябва да работим по-бързо при установяване на фактите, но има един голям проблем. Полицейските и съдебните системи в държавите членки са все още твърде различни. Радвам се, че всички докладчици в сянка търсят решение на този проблем. След това, като говорим за сигурността вие споменахте новата стратегия, както и факта, че в отделни държави, дори в отделни градове, има хора, които се чувстват по-добре защитени в определени зони, отколкото хората в други зони. Това зависи от националните органи, но ме интересува дали вашата стратегия има за цел първо да се изпълни това, което вече е направено, защото иначе ние препускаме в приемането на новото законодателство, но държавите членки не го изпълнява и от тук проблемите. По отношение на по-добрия контрол на външните граници, аз съм напълно съгласна, защото в държавата която аз най-добре познавам, виждам, че се увеличават непрекъснато обема наркотици, особено кокаин. Това води до допълнителни проблеми. И последно за миграцията. Съгласна съм, че трябва по-прагматичен подход – за да има доверие между държавите членки. За вторичните движения съм съгласна, трябва да ги се организираме по-добре, трябва да ги спрем, но тук условието е всички държави членки да изпълняват нормите по най-малко вече съществуващия пакет за обежище, в противен случай ще има проблеми. Благодаря госпожа Интвелт от Обнови Европа. Благодаря господин председател. Благодаря ви, госпожо комисар. Първо няколко думи за пакта за миграция, който очаквам. Нека направя пояснение показаното от колегата Зипел – Трябва да е ясно, че Европейския парламент е със законодател равен на съвета. Нашата работа не е просто съвет към комисията и не е нещо, с което може да не се съобразявате. Пакета от 2015 година беше опит да се сложи край на блокажа в съвета, но това не проработи. Сега същата грешка ли ще направим, като започнем от начало? Проблемът е в съвета. Държавите членки не стигат до съгласие, не поемат своята отговорност и не бива да го забравяме. По стратегията за сигурност – Защо комисията, преди да прави нови предложения, не направи това, за което парламентът призова още 2011 година, именно подробна оценка на всички мерки за сигурност, които се прилагат? Това не е направено и до днес. Така че вместо да предлагаме нови мерки, нека видим какво се прави и тогава дали трябват изменения. Има и още нещо. Върховенството на закона е ключов компонент на сигурността. Но като че ли комисията и съветът напълно пренебрегнаха тази тема. Госпожо Зипел, аз не политизирам, не говоря от името на политическа партия, но съм много, много притеснена. Защото съветът отново и отново отказва да говори по тези въпроси. Преди не искаше да разговаря за Унгария, сега за Малта, Полша беше обсъдена частично. Това е проблем на сигурността на нашия континент и комисията трябва да работи по него. Благодаря госпожа Стрик от името на Зелените. Благодаря. Благодаря на госпожа Йохансън за това, че се обръща към нас. Надяваме се да работим заедно. Наистина има липса на доверие и при работата срещу престъпността, и при обежището, но има проблеми наистина с върховенството на закона в много от държавите. По новия пакт за миграцията. Мисля, че и за нас най-важната промяна би била промяна в Дъблинския регламент, тъй като ние имаме норми за убежището, но някои от тях водят до проблеми и тук трябва обща позиция. Е, парламентът работи много успешно в това отношение. Разбира се, ще изчакаме новите ви предложения, но наистина се надяваме те да проработят и да отговарят на принципа за солидарност и върховенство на закона и основните права. Междувременно имаше доста пропуски по отношение на нормите ни за убежището. Вижте гръцките острови, например. Няколко пъти призовахме комисията да се работи и по изпълнението – и прилагането на нормите, затова ме интересува краткосрочно какво ще направите вие, например, доклади за оценката или разработване на насоки за по-добро изпълнение. Има, например, процедури за нарушения. Какво ще направите вие? При правата на човека имаме проблеми с външното измерение, с Либия, с Нигер – Съгласна съм, с третите страни трябва да се сътрудничи комисията говори за официално и неофициално сътрудничество, но вие споменахте и системи за наблюдение. Може би ще ни кажете малко повече за тях. Благодаря. Колегата Търдино отиде. Не, господин Софолт. Благодаря ви, госпожо Йохансън. Като говорим за миграцията, по време на вашето изслушване за комисар заявихте, че сте тук не за да представлявате само шведската политика, но аз гледах една шведска програма по нашата телевизия, в която вие казвате, че Европа има нужда от задължителна солидарност. С други думи, задължителни квоти за разпределение на мигрантите в държавите членки, което на практика е шведската миграционна политика. Вие заявихте, че сте горда с нея и искате да задължите и други държави да приемат хора, които ние не желаем според мен, вие и вашата шведска политика не можете да бъдете решение на проблема с миграцията. И населението е много притеснено. Какво може да направи Европа, след като назначава за комисар по тези въпроси човек от държавата, която води толкова безотговорна политика. Този вид политика доведе до истинско цунами на изнасилванията на престъпните групи. Аз бих предложил да затворим външните граници, да опазваме националните си граници и да изпратим тези престъпници в собствените им страни. И сега колегата Прокачини. Ще се изкажа на италиански. Благодаря ви. Ще се възползвам от този първи структуриран диалог, за да пожелая успех на госпожа комисар Йохансон в работата й. По два основни елемента сигурността и миграцията. Що се отнася до сигурността, вие самата казахте, че няма разделения в Европейския съюз, но има много дълбоки осезаеми разделения, що се отнася до миграцията, като започнем от връзката между сигурността и миграцията, на която нерядко не се обръща съзнателно особено внимание. Според мен има обаче такава връзка. Защо? Защото не се борим достатъчно активно срещу незаконната миграция. В резултат от това се оказва отрицателно въздействие най-вече върху законната миграция. Така рискуваме да отправим посланието, че в Европа се влиза единствено по незаконен път, след като човек заплати на незаконно превеждащите хора през граница и рискува живота си. А не може да се влезе на наша територия легално, тъй като квотите са иззети вече от незаконните мигранти. Имам към вас следния въпрос. Първият официален акт от ваша страна и от страна на комисар Скинас бе посещение в Турция. Разговаряхте с президента Ердоган. Под какъв знак премина тази среща? Задавам ви този въпрос, защото сме притеснени. Смятаме, че ще продължи да се смята, че следва да се възлага на Турция отговорността за охраната на външните граници, единствено и само защото Европа не проявява необходимия за това кураж. Кое? И сега от името на Гое. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Няколко думи по пакта за миграцията. Ние също сме доста притеснени защото ще се намалят правата на търсещите обежище. Ние няма как да сме съгласни. Освен това, предлагания от вас пакт ще накаже вторичните движения и ще ускори процедурите за сметка на правата би трябвало комисията да реагира, когато се погазват правата на търсещите обежище и на мигрантите, особено в държавите, които не зачитат тези права е, и връщат мигрантите. Имам предвид и Турция, където има 40 000, които се връщат уж доброволно. Amnesty International, Human Rights Watch са събрали доказателства, които показват, че тези връщания съвсем не са толкова доброволни. Като чили турските органи използват всякакви средства, понякога и насилие, за да принудят бежанците да подпишат формуляри, че искат да се върнат в Сирия това е погазване на принципа за невръщане. Госпожо комисар, искам да попитам дали ще споделите с Турция своите притеснения за тези уж доброволни връщания от страна на Турция. И ще задължите ли Турция да изпълнява принципа за невръщанията? Извинете за лошия ми глас днес. Благодаря, госпожо Йохансон. Мисля, че можете да отговорите на това, което чухте, но тъй като имаме и гласуване, може би е добре да чуем направо следващите въпроси, само по една минута. Много ви моля, защото след това имаме гласуване и то трябва да започне на време. Първо господин Мораеш, заповядайте. Госпожо комисар, пожелавам ви всичко най-добро и за пакта миграция и убежище. Имате много опит от вашата работа в Швеция, е, особено когато повдигаме темата за солидарността. Някои страни имат повече опит от други и вашия случай е такъв. Е, няма да ви задавам конкретни въпроси, защото нищо не е свършено до сега. Това не е обвинение. Но е, общо за насоките. Първо, е, говорихте за неофициалния документ. Страните членки очевидно действат вече. Тези неофициални нон-пейпер, неофициални документи, ще сложат акцент върху условията, е, ще вървите ли в тях и в посоката солидарност, е, законни маршрути, е, зелена карта и така нататък. Господин Радев, имате думата. Госпожо комисар, бих искал да ви поздравя и да за присъствието ви на първия структурен диалог с нашата комисия – от предоставената информация става ясно, че все още съществуват области, в които предстои още много работа, за да бъдат преодолени съществуващите предизвикателства, свързани с миграцията. По-конкретно, необходими са спешни действия за подобряване на условията в източното Средиземноморие. През последните месеци сме свидетели на кризата на гръцките острови. Макар изявлението на Европейския съюз и Турция да продължава да дава конкретни резултати, подновения миграционен натиск в Турция и нестабилността в региона като цяло продължават да будят тревога. С оглед на това, какви действия смята да предприеме Европейската комисия? Считате ли, че този нов миграционен натиск ще окаже влияние и върху шенгенската система? Знаем, че няколко държави все още имат въведен контрол на вътрешните граници на Шенген. И говорейки за Шенген, предвижда ли конкретни действия Европейската комисия, за да преодолее несправедливото отлагане на присъединяването на България към Шенген. Благодаря ви. Mrs. Asmani, the floor is yours. Tack så mycket för ordet ток велкомен fru kommissionär till... Благодаря, че ми давате думата. Добре дошъл. Е, дошла, госпожо комисар. Поздравления за вашата толкова тежка задача и работата и поне. Е, вие коментирахте че се стремим процедурата за миграция да е сигурна. Коментирахте и големия проблем с пеналджийството, когато много и деца, и жени се оказват в лапите на трафикантите. регламента от е, Дъблин е, ги принуждава да се връщат. Как е, вие предвиждате да се преразгледа Дъблин, за да не трябва жените жертви на трафик да се връщат обратно? също жертвите на изнасилвания. Голяма част от извършващите престъпления са всъщност европейци, така че трябва да мислим, когато употребяваме и термини като цунами. Следващият оратор. Благодаря. Говорите за доверие. За мен най-важно е гражданите да имат доверие едни на други, а не всеки да подозира всички останали, че евентуално са престъпници. Така че приоритетът на нашата група е да се сложи край на тези масови наблюдения, а по-скоро да има целенасочени разследвания на заподозряните за извършване на престъпления. Може ли да ни дадете някакви уверения на базата на съдебната практика, че комисията няма да направи ново предложение за инструмент за безразборно задържане, а също и е, съхраняване на данни. После, сигурността, голяма част от нея зависи от това как се чувства човек – много граждани не са всъщност реално наясно доколко е риска да има престъпление в определена област. На много места всъщност престъпленията намаляват, но това не е ясно на гражданите. Мислите ли, че можете да ни предложите в рамките на вашата нова програма? също и мерки за повишаване на информираността по отношение на сигурността на гражданите. Госпожа Дели или господин Барена, вие ли искате първо да се изкажете? Uh, uh, Благодаря, госпожо комисар. Срещнахме се. Аз се срещах с гръцките власти миналата година. Искам да споделя техните притеснения за е, капацитета на центровете за приемане, така наречените горещи точки. Каква е позицията на комисията по плана на гръцкото правителство? Ще има ли финансиране? Второ, Изказаха се е, опаснения предвид е, закона, който ще бъде гласуван за е, ограничаване на правата за обежище, правото на обжалване, образование и достъп до трудов пазар. Обсъдили ли сте предложението за закони със съответното правителство? регламента от Дъблин. Искаме е, спешно да ви призовем е, да е, започнете с вътрешното преместване на, иммигранти от страни като Гърция, например. Госпожа Канко. Искахте да се изкажете, нали? След това господин Фест. Actually, actually, according to the group order, I think you go first, Mr. Fest. Всъщност, ако трябва да подреждаме групите, господин Фестъпров, заповядайте. Благодаря ви. Госпожо Йохансон, говорихте за това колко е важна спойката в обществото. Казахте също, че всеки гражданин има правото да бъде закрилен. Факт е обаче, че не само по линия на законната миграция все повече, на, на незаконната миграция все повече се поставя под въпрос това право, поставя се под въпрос и по линия на законната миграция. В Аугсбург наскоро бе нападнато едно лице, което имаше три гражданства германско, ливанско и още едно. Какво означава това? Смятате, че спойката в обществото е толкова важна. Не би ли следвало тогава да сложите край на глобалния пакт за миграцията, да му се противопоставите? Мадам Канко, you go first. <laughs> Госпожо Канко, сега сте ви. Благодаря. Благодаря за вашето присъствие тук, госпожо комисар. Искам да задам въпрос за новия пакт за миграция и убежище. Абсолютно е необходимо да има ефективни решения по тази тематика, защото това е от ключово значение за доверието на нашите граждани и в близките пет години и по-късно. Също е важно да защитаваме жертвите на трафика някои от влезлите в страната спазваха правилата от Дъблин, други не. Е, за да бъдат ефективни правилата, те трябва да бъдат прилагани от всички. Е, е, сега, как ще успеете да направите така, че Европейския съюз да остане обединен и да спазва разпоредбите по новите предвиден договор? Как сте сигурни, че как ще гарантирате, че ще се намерят конкретни решения по този проблем? Господин Питърс. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Връщам се на темата сигурност. Казахте, че Европол работи отлично, че трябва и, е, да, да работят и повече в бъдеще. Говорихте за престъпните организации, за дрога и така нататък. Но е, нещата се свеждат до едно бюджет. Има проблем с бюджета на Европол, с Евроюст и другите институ... агенции. Как може да кажете, че те трябва да вършат още повече, а от друга страна да не увеличавате бюджета? Господин Морено. Благодаря. Първо, Добре дошла на госпожа комисаря. Имате нашата подкрепа за е, визитите в отделните страни, за да се изгражда е, доверие там. Много е важно как се възприема миграцията. Това не е заплаха, тя не е бича, а възможност, а както казахте и необходимост. Така че е, нагласите са много важни. После, непридружените малолетни. Тези деца са жертви. Свидетели сме на случващото се в Средиземноморието. В е, един приемен център в Мадрид имаше е, нападение. Това са неща, които се отразяват върху цялото общество. И независимо, че проблемите са на национално ниво, комисията може да помага в такива случаи, защото те засягат всички. Госпожо комисар, е, поздравления за е, разработената политика в Швеция. Аз е, работя на 30 км от Кале. Десетки иммигранти сме посрещали и никога не е имало проблеми. Но положението в горещите точки е, е абсолютно нехуманно. Мисля, че е, трябва да се търси увеличаване на отговорността на страните, които опазват външната граница, но някои от предвидените писти рискуват да, само да увеличат трудностите. Какво, как възнамерявате да наложите, да въведете механизма за споделена отговорност и вътрешно разселене? Госпожа Йончева. Мадам, а, мадам комисионер, you are, you are taking an extremely difficult task. Госпожо комисар, поемате много трудна задача и съм убедена, че ще направите максимум. Последните години говорихте много за проблемите с политиката за обежище. Страните членки все още са под натиск и до известна степен оставени сами. Искам обаче да коментирам един чисто прагматичен начин за решаване на проблема и искам да задам въпрос. Кои са основните стълбове на новия пакт за миграция, който ще бъде предложен? Какво да очакваме от реформата за обежище? Кои са новите елементи? И после един коментар за корупцията. Корупцията убива, да, но не можем да имаме двойни стандарти. Трябва да знаем, че корупцията подронва устоите на демокрацията драматично в някои европейски страни, като например в България. Там се унищожава свободата на медиите не може дори да се прави и е, разследване е, за незаконната миграция. Отново е, успех, госпожо комисар, напълно ви подкрепяме. Само не забравяйте, че нямаме никакво време. Време е да действаме. <laughs> Тези аплодисменти реално не се позволяват в залата. Въздържите се, моля. Заповядайте. Благодаря, госпожо комисар, за вашето присъствие. Поздравления за поста ви. Няколко въпроса. Вие казвате, че искате да се концентрирате върху изграждането на доверие и сътрудничество, не непременно инструменти, свързани с информация. Министра на вътрешните работи на Швеция настоява за нови програми за защита на данните и е, се надявам, че не планирате да излизате с нови предложения за е, задържане на новите данни. После, е, многогодишната финансова рамка, там сериозно се урязват средствата за политиката за сигурност. Ще има ли достатъчно пари за Европол как е, оценявате тяхната роля? Как ще направите така, че Европол и другите агенции да имат достатъчно финансиране? Благодаря. Една минута. Ja, vielen, vielen Dank, vielen Dank auch, dass Sie da sind. Ich wollte Sie zu Beginn ähm, darauf hinweisen, ich bin auch neu. Благодаря ви. Нов съм тук в парламента, но има една група тук в парламента, която през едните години няма да може да проведе дебат за това, че повечето престъпления в Германия, например, се извършват от германски граждани. През едните пет години тази група изобщо няма да говори по този въпрос. Винаги ще са виновни другите. Ще се спра върху неофициалния документ от Германия. С право заявихте, че вторичните придвижвания живо занимават германските граждани, най-вече германския министр на вътрешните работи. Какво се предвижда в неофициалния документ на Германия по отношение на вторичните придвижвания? Предвижда се хората по границите да бъдат лишавани от права, от право на правна помощ и на достъп до процедура за убежище. Предвижда се тези хора да бъдат задържани. А вие казахте, че в европейската култура трябва хората да бъдат приемани радушно. Вписва ли се в тази ваша концепция задържането на хората? Мистер Сезовски. You, like... Благодаря, господин Деховски. Най-общо искам да говоря за сигурността на улиците в нашите градове и положението в Кале. Искам да запитам госпожа комисаря, как виждате положението там? Как може да обясните на шофьорите на големите камиони, че те все още са обект на, на атака, че трафикантите искат да товарят хора в камиони и да ги пращат в Обединеното кралство. И е, второ, въпрос за Швеция. Интересуваме какво е положението със сигурността във вашата страна. От е, новините на BBC научаваме за престъпни банди и други. Е, може ли да коментирате? Благодаря. Да, ja. Herzlichen Госпожа Фолас, благодаря ви. Добре дошла на заседанието на комисията ни. Благодаря ви за готовността да отговорите на въпросите ни. Пожелавам ви всичко най-добро в нелеката ви работа. През изминалите месеци в Европа Станахме свидетели на инциденти, които преди 10 години не бихме смятали за възможни. Най-вече в Гърция и на Балканите сме свидетели на провала на миграционната ни политика от изминалите години. Разбира се, в Босна бяха допуснати грешки, но Европейският съюз не бива постоянно да стоварва отговорността на плещите на трети страни. Това е за сметка на хората, които в момента пребивават в лагерите. Необходима е европейска стратегия. Следващият ми въпрос е неразривно свързан с въпроса за необходимостта от европейска стратегия. Да, трябва ефективно да охраняваме външните си граници от една страна. От друга страна обаче трябва също така ефективно на същите тези външни граници да гарантираме и основните права. Има неразрешимо противоречие между тези два елемента. И в бъдеще служителите на гранична охрана няма да могат на момента да решат дали дадено лице, пресичащо външната граница, е незаконен мигрант или се нуждае от международна закрила. За да се направи тази констатация е необходима законова процедура. Какво следва да се предприеме, за да не се допускат в бъдеще подобни нарушения на основните права. Наскоро бях в Леспос. Станах свидетел на ситуацията, за която говориха преждеговорившите. Ужасяващи са условията там. Няма достъп до елементарни услуги. Приятият наскоро в Гърция законопроект навежда на мисълта, че изграждането на де-факто центрове за задържане е решението. Не може да се допуска нещо такова. Обърнахме се с писмо към министъра на вътрешните работи на Гърция в което го призоваваме да предприеме действия в спешен порядък. Какво ще предприемете вие за подобряване на условията на живот, за улесняване на събирането на семейства, подобряване на положението на ненавършилите пълнолетие лица, както и за извършването на спешни премествания? В момента наистина ме е срам, че представлявам Европейския съюз, като виждам какво се случва на наша територия. Благодаря, господин Бартоло. Благодаря ви, господин председател. Благодаря благодаря ви, госпожо комисар. Европейският парламент по време на миналия мандат предприе ясни действия по отношение на настоящите предизвикателства, включително и по отношение на миграцията. Държавите членки, за жалост, в продължение на три години не можаха да постигнат съгласие по пакета за убежището. Възнамерявате да подновите работата по някои елементи от този пакет, включително и по регламента за Дъблин. Ще излезете ли с ново предложение, което да е достатъчно амбициозно, за да се премахне критерият на държавата на първо влизане? Предвиждате ли и по-приобщаващи мерки? Те ще са от значение и за тези, които не отговарят на обичайните критерии за квалификацията. Що се отнася до положението в открито море, тук са необходими според мен общоевропейски действия. Какво ще предприеме комисията? Какво ще предприеме време, за да направи така, че предоставящите хуманитарна помощ в Европа да не бъдат криминализирани. Господин Тодорачи. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Съвсем кратък въпрос, госпожо комисар. Става дума за правоприлагането по отношение на изкуствения разум. Скоро предстои да работим по това досие. Вписва ли се тази тема и в програмата на комисията, най-вече, що се отнася до два момента? Първо, има ли, разполагат ли правоохранителните органи с достатъчна компетентност, с достатъчни ресурси, за да работят по неправомерното използване на изкуствения разум? Говорихте за детската порнография, правоохранителните органи могат да използват изкуствения интелект, за да се борят срещу престъпността. Бих ви посъветвал, когато разговаряте с представителите на държавите членки по места, да ги призовете да ви предоставят необходимите инструменти за силна реакция по отношение на предоставянето на законови възможности за навлизане на наша територия. Господин Маджид благодаря, госпожо комисар. Осъзнавам, че реформирането на Дъблинския регламент е от решаващо значение за функционирането на шенгенското пространство, без проверки по вътрешните граници. Но не можем да чакаме постигането на договореност по Дъблин, за да се спре край на незаконосъобразните действия по вътрешните и външните ни граници. Свидетел бях на това, което се случва на френско-италианската граница. Там ежедневно биват отблъсквани хората. Нарушават се основните им права. Не се прави оценка на уязвимостта им. Биват оставани на произвола дори не навършили пълнолетие трети лица. Франция е само един пример в това отношение, но знаем какво се случва и в Харватия, кандидатка за членство в Шенген. Знаем какви са последиците от принудителните отблъсквания там. Какво ще предприемете, за да се гарантира независим мониторинг на подобни случаи, докато всички държави членки не започнат да спазват задълженията си в рамките на шенгенското пространство, без да нарушават основните права? Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа комисаря за присъствието, за изказването. Аз напълно подкрепям това, което тя каза, особено намеренията да се сложи край на този воинствен език в дебата за миграцията. Това е много важно – това, което бих искал да отбележа е свързано с вашите консултации с държавите членки. Това е нещо положително, както вече се е казано. Аз се притеснявам дали целта е решение в съвета с единодушие или се работи за мнозинство от държави с позиция близка до тази на парламента. Възможно е да се загубят някои от елементите, като презаселването на мигранти. Благодаря, госпожа Дали. Благодаря ви, господин председател. Добре е дошла, госпожо комисар. Радвам се, че казахте, че хората се установяват на наша територия, за да започнат нов живот и че трябва да ги приемаме радушно тук. Но реалността е съвсем различна. Колегите вече упоменаха Дъблинския регламент. Аз имам въпрос за хърватската граница. Въпреки, че има ясни доказателства за потребявано от държавата насилие спрямо бежанците и търсещите убежище, както и за извършването на насилствени отблъсквания по тази граница. Какво ще предприемете, по отношение на нарушенията на основните права от страна на държави членки, както и на незаконосъобразните практики от тяхна страна. Господин Роберти, благодаря ви, госпожо комисар. Високо оцених онова, което казахте във връзка с необходимостта да се сключат споразумения за партньорство с трети страни. Много ме зарадва и онова, което казахте за трафика на хора и борбата срещу детската порнография. Това са едни ужасяващи явления. На базата на опита ми с тях, мисля, че трябва да има по-високо ниво на специализация на ниво полиция в Европейския съюз. Три въпроса. По въпроса за корупцията. Каква стратегия ще приложи комисията, ако смята да приложи такава, по отношение на международната корупция? Какви нови инструменти смятате да приемете, например по отношение на засичанията на граница, по които в момента не работят нито комисията, нито парламентът? Вторият ми въпрос. Съгласна ли сте, че трябва да се борим повече за иземването на незаконно придобити активи. Най-вече по силата на действия по наказателно правен ред и решения за конфискуване на активите. Освен това, има и немалко субекти, които не спазват директивата за борба срещу изпирането на пари. Не смятате ли, че трябва да се учреди Европейска агенция, която да следи за спазването на тези разпоредби във всички държави, членки на Европейския съюз? Колегата Ферара за една минута. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Поздравявам ви с състъпването ви в длъжност. Пожелавам ви успех при нелеката ви работа в бъдеще. Що се отнася до сигурността, Казахте, че наблюдавате повишаване на нивото на доверие между държавите членки. Но все още е затруднен обменът на информация между държавите членки, който би гарантирал пълно ниво на сигурност на цялата територия на Съюза. Няма все още и нормативна уредба, която да гарантира реална сигурност на територията на Съюза. Става дума най-вече за борбата срещу корупцията и организираната престъпност какво следва да предприеме Европейската комисия в резултат от законодателния доклад от 2016 година, по който работих и аз. Изисква се от е, Европейския съюз да установи състав на престъпление мафиотска дейност на нивото на Европейския съюз. Малко скептично настроена съм по отношение на новото начало, за което говорихте. Да, трябва да излезем от задънената улица, но смятам, че Европейският парламент свърши огромна работа бях докладчик по регламента за процедурите. Знам колко много големи усилия положихме, за да стигнем до гласуване. Опасявам се, че ако излезете с ново предложение, то ще се стигне до парадоксална ситуация. Ще, се стигне отново до задънена улица. Днес разговарях с ученици в едно училище, които ме попитаха какво предприема Европейският съюз с цел управление на миграционните потоци. Аз, за съжаление, трябваше да им докладвам за тъжната реалност в това отношение. Госпожа Киничи, благодаря господин председател, благодаря госпожо комисар. Напълно споделям подхода ви по отношение на вътрешната сигурност. Съгласна съм, че трябва да има повече доверие и повече сътрудничество между държавите държавите членки за борба срещу тежки престъпления като наркотрафик и други. Говорихте също и за корупцията. Зад тези деяния много често стоят същински организирани престъпни групировки. Не смятате ли, че е назрял моментът за разработването на общо европейска стратегия за борба срещу организираната престъпност? Вече приложихме същия подход по време на миналия мандат по отношение на тероризма. Тогава усъвременихме определението на участие в престъпна групировка. Няколко думи за ненавършилите пълнолетие лица. Колегите вече говориха за малолетните и непълнолетни мигранти. Темата за ненавършилите пълнолетие лица е особено важна за мене. Излязохме с резолюция по случай 30 годишнината от Конвенцията на ООН за правата на детето. В нея изискахме и за по-активни действия за борба срещу трансграничните деяния онлайн отнасящи се до ненавършили пълнолетие лица. Какво смятате да предприемете? Мисля, че всички до тук успяха да се изкажат. Не бе изненадващо, че бяха зададени много въпроси. Не бе най-подходящият избраният от нас момент за провеждането на тази дискусия понеделник вечер. Всеки път, когато участвате в наши заседания, дискусията е много оживена. Колеги, след 10-15 минути предстои да гласуваме. Нека дадем на госпожа комисаря 20 минути за отговор. Бяха зададени 25 въпроса в добавка към въпросите на координаторите. Затова нека дадем на госпожа комисаря 20 минути. След това ще проведем кратко гласуване. Някои от нас ще останат тук в залата, тъй като предстои заседание на координаторите. Онези, които искат да участват в него, могат да останат. Останалите ще могат да си тръгнат. Но гласуването наистина е кратко. Три пъти ще трябва да натиснете само бутона. Затова нека дадем на госпожа комисаря малко повече време, за да може да отговори на всички зададени въпроси. Госпожо комисар, ще имате около 20 минути, за да дадете синтезиран отговор на въпросите. Благодаря ви. Много внимателно изслушах много уместните ви въпроси. С интерес изслушах и вижданията ви за бъдещата ни политика. Ще се опитам да отговоря на някои от въпросите. Много съм загрижена във връзка с неодавнашното развитие на нещата в Малта. Разбира се, че осъждаме убийствата. Европол изигра решаваща роля, що се отнася до напредъка по това разследване. Това означава, че от дейността на Европол наистина проистичат допълнителни ползи. Тя допринася за разкриването на много тежки деяния. Съгласна съм с вас за това, че корупцията струва човешки живот. Какво е разпределението на отговорностите? Колегите Юрова и Рейндерс отговарят за предстоящите действия по отношение на принципите на правовата държава. По въпроса на госпожа Зипел. Изпълнението е абсолютно необходимо. Вече са взети немалко решения. Сега е моментът да се изпълнят. Аз ще следя за изпълнението и ще работя за гарантирането му. Необходими са и нови законодателни предложения с цел задълбочаване на сътрудничеството в областта на вътрешната сигурност. По въпроса на госпожа Интфелд, естествено няма да започнем от нула. Ще надградим над вече свършената важна работа, но трябва да се включат и двата, двамата са законодатели. Всяка изминала седмица, в която не прилагаме обща система и обща нормативна редба по отношение на обежището и миграцията, заплащаме, според мен, много висока цена. Висока е цената, която заплащаме по отношение на стойката в обществото, но особено висока е и цената, която заплащат мигрантите, блокирани, например, на гръцките острови. Необходими са действия в спешен порядък но тук не започваме от нула. На никого не би му се искало да започнем от нула, затова и трябва да надградим над вече постигнатото. Задължителният механизъм за солидарност. Според мен не е възможно да се излезе с предложение, около което да се сформира мнозинство в съвета, ако в това предложение не е предвиден механизъм за преместване или някакъв друг задължителен механизъм за солидарност. Важно е това по отношение на страните на първо влизане. По казаното от госпожа Стрик, миналата седмица бях в Атина заедно с заместник председател Скинас. Разговаряхме с министър-председателя и ресорните министри, както и с представители на НПО. От тях също може да се получи много важна информация. Всички сме наясно, че Положението в лагери като Мория е абсолютно недопустимо. Там трябва да се постигне коренна промяна. Ще следим отблизо прилагането на приятия в Гърция законопроект. Когато попитахме представителите на НПО какво смятат за този законопроект, те поставиха акцента върху прилагането. Казаха, че може да има както добри, така и отрицателни последици, но че това зависи от прилагането. Показаното от госпожа Софот. Опитът ми показва, че трябва да сме внимателни за това какви формулировки използваме по отношение на човешки същества. Трябва да се въздържаме от формулировки като цунами. Става дума за човешки същества, които са напълно равнопоставени спрямо нас. Трябва да сме внимателни наистина по отношение на езика, който използваме. Uh, И освен това, има много въпроси. Много питаха как ще изглежда новия пакт. Мисля, че в уводните си думи аз очертах по-важните елементи – но разбира се, ние ще се вслушаме и във вас, и в държавите членки, защото не можем да си позволим да представяме предложения, които няма да се приемат. Това е и отговора ми по отношение на най-различните неофициални документи, тъй наречените non-paper. Това е опит на държавите членки да пробват дали тяхната идея ще се приеме но според мен е много по-добре да се определят първо червените линии и те да са ясни за всички. Мисля, че е много важно също така как защитаваме външните си граници, защото става дума за сигурност, но също така и за процедури по границите, които да се прилагат спя, спрямо поискалите обежище. Това ми се е, струва доста важно. Сега преминавам на шведски. Е, важно е и от е, гледна точка на децата. Ние непременно трябва да помним, че много от децата, които пристигат в Европа, са жертви жертви на трафик, жертви на хора, които се преструват, че са членове на тяхното семейство. Има и такива, които се преструват, че са непълнолетни, а всъщност са пораснали. Но ние трябва много сериозно да се отнасяме към децата, когато идват по нашите граници, и да има процедура, за да може децата добре да познават правата си, а не след това отново да стават жертви на престъпните мрежи. Не бива тези деца да остават в ръцете на престъпниците. Много ми се струва важно за Европол. Попитах попитахте дали ще има достатъчно пари. Отговорът е не знам, тъй като многогодишната финансова рамка все още се обсъжда, има различни предложения и разбира се, те се отразяват и на бюджета за сигурност. Има предложения и на финското председателство, ще трябва внимателно да следим. Необходимо е важните задачи да са финансово подплатени задачите на Европол. Хубаво беше да се чуе също така, че доверието е важно не само между обществата и държавите членки, но и между гражданите. Напълно съм съгласна с това но по отношение на съхраняването на данни, мисля, че тук ни трябват всъщност законодателни норми. Иначе не можем да вземем решение преди да имаме решението на съда. I think that's it. Okay. Yeah. Then you, you had more time, but it's as a first round of questions. Добре, мисля, че като първи кръг въпроси и отговори ние имахме един добър старт. Със сигурност много можем да си говорим. Със сигурност има много за какво да спорим. Със сигурност очакваме бъдещите възможности да разговаряме. благодарим за този пръв поглед, тъй да се каже, към структурния диалог между комисаря, който отговаря за вътрешната политика и нашата комисия. Сега ще помоля най-любезно членовете на нашата комисия, които ще участват в гласуването, да останат в залата. Кратко е гласуването. Много ви моля да останете и разбира се да сте готови с електронните карти. Now, electronic cards. Get them ready. Електронно гласуване. Бързо ще бъде. It can be fast. Okay. Now. Бързо ще бъде, ще видите и тъй. First of all, we are to vote a draft recommendation. Първо ще гласуваме проекто препоръката. Протокол Европейски съюз, Норвегия, механизма за разглеждане на молбите. Споразумението между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия относно критериите и механизмите за определене на държавата компетентна за разглеждане на молба за убежище. Госпожа Вишневска не е в залата. Нека да гласуваме проекто препоръката. По гласуване по проекто резолюцията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с убедително мнозинство. На второ място изхода от предложението по Европейската гранична и брегова охрана, система По именно гласуване, моля гласувайте. Мецола е нашия докладчик. Докладчик в сянка Марина. Моля да гласувате. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. И накрая последно гласуване регламент Статистика на общността за миграцията и международната закрила, докладчик Ян Кристоф Ойтхен. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 47 за, един въздържал се. Благодаря ви, това е. Унези, които трябва да участват в заседанието на координаторите, могат да останат в залата. Presidente,